хора чрез упростяване на изискванията за представяне на някои официални документи. Става дума за препоръка за второ четене. Искам без забавене да дам думата на докладчика. Госпожо, имате 4 минути. Благодаря, господин председател, над 14 милиона граждани в Европейския съюз живеят в гра... държава различна от тази, в която са родени. За да се оженят, за да обявят раждането на дете, за да представят свидетелство за съдимост, те трябва да предприемат тежки постъпки. Понякога не е достатъчно един е, официален документ е, от е, тяхната държава да бъде преведен. Би трябвало да бъде този документ съпроводен от допълнителна заверка от компетентен орган, наречен на апостил и също така трябва да бъде съпроводен от заверка на достоверността. Това са пречки за европейските граждани, които те срещат в ежедневния си живот. Програмата от Стокхолм е, още от 2009 година посочи необходимостта да бъдат улеснени европейските граждани, за да се повиши доверието в европейското съдебно пространство. Се предвиждаше в частност да бъде премахната апостила. Седем години по-късно почти сме направили това. Е, регламентът е, за упростяване на изискванията за представяне на някои официални документи, който ще приемем, е стъпка, малка бих казала стъпка, за премахване на постила за документите, включени в приложното поле на регламента. Това са документите за брак, за партньорство, за раждане, е, удостоверенията за раждане и смърт, е, за пребиваване, за избирателни права и е, съдебните удостоверения за чисто съдебно минало многоязичните формуляри, приложени към тези документи за гражданско състояние и други е, сравними с тях, е, ще улеснят е, живота на гражданите. Текстът предвижда и за изграждането на платформа за пряко общуване между различните компетентни органи на държавите членки. Ако една администрация има съмнение в достоверността на определен представени документ, тя може пряко да установи връзка с издаващите компетентни органи, за да се увери в тази достоверна. Когато платформата е, заработи, надявам се в най-кратки срокове, тя е, значително ще е, улесни разкриването на измамите. Срокът, който е предвиден е две години и половина. Необходимо е обаче, за да заработи системата, гражданите да бъдат уведомени за нея. Ние в парламента се борихме за да бъде вменено на държавите членки и на комисията задължение за ефективно информиране на гражданите за това ново законодателство те трябва изрично да бъдат осведомени за премахването на постила, както и за съществуването на многоязичните формуляри, които далеч не са свързани с такива тежки изисквания, както заверените преводи. Парламентът много се бори е, тези формуляри да струват е, само толкова, колкото се влага в тяхното изготвяне. Е, доклад на комисията би трябвало да даде отчет за прилагането на регламента, както и препоръка евентуално за премахване на апостила за други документи. Не сме много щастливи от този регламент. Ние искахме в приложното му поле да бъде включен по-голям брой документи, например във връзка с предприятията, техния правен статус, както и някои други документи, като дипломи, например, или е, документите за статус на инвалидност. Е, всички тези е, документи останаха за последващо преразглеждане на регламента. Мога да ви уверя, че парламентът ще бди за правилното прилагане на регламента. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо Делва. Бих желал да приветствам комисар Юрова, която е тук при нас Най-следобед Имате думата, госпожо комисар. Freedom of movement. Свободата на движението дава възможност на стотици хора в Европейския съюз да пътуват през граница, да установяват делови взаимоотношения. 14 милиона граждани, чухме тази цифра вече от докладчика, всъщност пребивават в държава членка, която е различна от родната им страна. 13% от всички бракове всъщност са международни и 50% от МСП-тата всъщност развиват трансгранична дейност. Очаквам, че тези цифри ще продължат да растат. Това продължение би улеснило живота на гражданите и дружествата много по-лесно, като преодолява скъпите официални документи. От три години се водят сложни преговори и това гласуване утре, което ще бъде направено, всъщност означава важна стъпка напред. Може би няма да е на първите страници на изданията, но много хора ще си отдъхнат с облегчение след като влезе в сила. Днес, когато хората се местят в друга държава членка, и а, се регистрират или пък а, встъпят в а, брак а, или трябва да се регистрират, а, от тях се изискват заверени копия и преводи и апостили. Това отнема време, средства и е напълно необх... ненужно. Всичко това сега ще приключи а, с оглед на редица ситуации. На базата на принципа на взаимното доверие, регламентът всъщност премахва изискването за заверка на официални документи, апостили и упростява изискванията по отношение на заверките и преводите. Също така се въвеждат много езикови типови документи и се укрепва борбата срещу фалшифицирането на документи чрез системата за сътрудничество между държавите членки. Парламентът подкрепяше силно този регламент от самото начало. Бих искала тук да отдам дължимото на господин Раптай, който осигури голямо мнозинство при първото гласуване и бих искала да благодаря на госпожа Делво и на докладчиците в Сянка, които много умело водиха преговорите за постигане на компромиси. Не беше лесно. Имаме балансиран компромис. Регламентът обхваща няколко области, които са а, пряко свързани, особено с гражданското състояние имаме по-широко приложно поле, което засяга и други области, а също така и полезни за деловите кръгове документи. Благодарение на решимостта на парламента, регламентът а, предвижда ранен преглед на неговото приложно поле и включването на допълнителни области като образование и също така гражданския статус на, и статуса на компаниите. Освен това се предвиждат таксите, които държавите членки ще изискват от гражданите за стандартните многоязични формуляри, ще бъдат съвсем разумни и гражданите ще бъдат уведомявани за своите права чрез електронните сайтове и лични контакти. Благодаря. Благодаря на госпожа комисаря Юрова. И сега ще чуем вижданията на политическите групи от НП. Господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Бих искал да поздравя докладчика госпожа Делво, защото това, че днес имаме компромисно споразумение с съвета, е благодарение на нейните усилия в дългите и трудни преговори с държавите членки. Мога да ви уверя, че държавите членки не бяха готови да отстъпят от своята позиция затова днешният текст на регламента е голям успех за нас като европейски парламент но най вече е голям успех за нашите граждани защото ще улесним тяхното свободно движение чрез опростяване на приемането на някои публични документи в европейския съюз. този регламент засяга премахването на административните формалности като легализацията и апостила за документи свързани с гражданското състояние или такива удостоверяващи липса на съдебно минало издадени от друга държава членка. тези опростявания за гражданите са компенсирани от възможността за администрацията която получава документа да провери директно и по електронен път автентичността на документа. така ще се намали и рискът от измама. създаването на многоезичните стандартни удостоверения за повечето от съответните официални документи спестява на гражданите усилия време средства за превод на документа това значително улеснява и движението на гражданите в европейския съюз. надявам се при следващото преразглеждане на регламента да бъде разширено приложното му поле и да бъдат включени повече документи като бъде обърнато специално внимание на документите свързани с бизнеса както и на документите свързани с придобиването на квалификации училищно и последващо образование съжалявам че държавите членки не бяха готови да приемат нашата позиция по време на преговорите и тези документи не влязоха в компромисния текст. в заключение ще добавя че искрено се надявам в бъдеще държавите членки да имат повече доверие помежду си за да може да включим повече документи в приложното поле на регламента и така всички заедно да подобрим и улесним живота на нашите граждани. благодаря ви.

Няколко милиона граждани, всъщност над досина милиона европейски граждани учат и работят извън своите страни на рождение. Те искат да се ползват без условно от свободата си на движение. Е, сега техните официални документи могат много по-лесно да бъдат приемани в страните, в които се намират. По този начин ще бъдат упростени процедурите и формалностите за граждани, които желаят да пътуват. Въвеждането на многоязични е, е, формуляри към документите на гражданите, включително и за документите, отнасящи се до пребиваване и за чистото съдебно минало, значително ще улесни европейските граждани, които пътуват от своята в друга държава членка. Приветствам обстоятелството, че регламентът включва клауза за преразглеждане, благодарение на която в бъдеще е, Приложното поле може да бъде разширено с други категории документи, например е, дипломи и е, някои документи, свързани с търговската дейност. Такива в момента в приложното поле липсват. Новият регламент ще улесни и ще упрости движението на европейските граждани и се надявам, че те бързо ще се възползват от него. Поднасям похвалите си на, председ... на докладчика. Благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Джамбаски за една минута. И... Господин председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги! Бих искал да се присъединя към благодарностите и поздравленията, отправени към колегата Делво за дългите, сложни, деликатни преговори, проведени в рамките на политическите групи и за постигнатия задоволителен резултат по това така важно за европейските граждани досие. То не само упростява формалностите по отношение на някои видове документи, най вече тези удостоверяващи пребиваване националност липса на криминална регистрация криминално досие но и премахва тежките бюрократични спънки непропорционалните и в много случаи излишни формалности. премахването на документи като апостилът е добра новина защото облекчава издаването на тези документи и уеднаквяването им. силно подкрепям и въвеждането на стандартни европейски многоезични форми с което ще бъде сведена до минимум нуждата от легализиран превод както и разходите бюрократичните разноски и затрудненията за гражданите на държавите членки в тяхното свободно придвижване и в тяхната всекидневна дейност в рамките на европейския съюз. премахването на тези допълнителни спънки ще улесни процеса и изискванията за издаване на някои официални документи още веднъж поздравявам докладчика за ефективността по време на преговорите и най вече за постигнатия резултат. благодаря ви. Е, благодаря. От името на Зелените госпожа Халтала за една минута и половина. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа Дълво за положените усилия. Работата по това досие приключи взаимното признаване на публични документи в рамките на Европейския съюз наистина улеснява свободното предвижване на хора. Но както каза и самия докладчик, тук става дума само за определени документи, ограничен кръг от документи. Ето защо би било добре да включим и удостоверенията за инвалидност, например, в приложеното поле. Всички европейци в крайна сметка трябва да могат да се възползват от правото си на свободно предвижване. Хората с увреждания, знаете, че са в специфично положение. Искам да спомена една конвенция на ООН, която утре ще влезе в сила в Финландия, в моята държава членка конвенция посветена на, на хората с увреждания. Искам да призова в тази връзка европейските държави да приложат на пълна, на, на, в, в пълна степен тази е, конвенция. Мисля, че трябва да се включи в приложното поле, да се включат всички документи, свързани с инвалидността. Благодаря госпожа Джеймс от името на СПД. Твърдяната цел на този законов акт е да улесни свободното движение на хора и предприятия, като опрости изискванията за издаване на официални документи в Европейския съюз. Това е последният подарък на онези, които ни заплашват, онези, които ще се ползват директно от този акт, за да създават натиск върху нашите ресурси за сигурност и ще заплашват нашата сигурност Документите за граждански статус, които ще бъдат хармонизирани, е, са единствените, които гарантират идентичност е, и е, отделност. Всъщност, би трябвало да се парира това намерение на онези, които се стремят към единен подход и уеднаквяване на всичко. Знаем какъв е ефект на откраднатите е, европейски паспорти, на други откраднати документи. Защо трябва да се създават правила, за да се улесняват хората, които ни заплашват? Вече е време да престанем да се почесваме по главите е, през, да, и да правим погрешни преценки, улеснявайки хората, които ни застрашават. Този закон трябва да бъде изцяло а, е, отречен и изоставен. Нека спрем да даряваме хората, които ни застрашават. Това е погрешен акт, прият в погрешен момент и с погрешна цел. Минуто е 30 per Благодаря. Госпожа Бутоне, групата от е- НФ. Eh, giudizio dei gruppi politici e quindi è bene che ognuno esprima la propria. Ние в момента изслушваме становищата на политическите групи, поради което не може да се е, задават въпроси с син картон. Е, по-късно е възможно да се направи това, когато започнат личните изказвания. Госпожа Ботоне, господин председател, не мога да намеря никаква полза от този текст и то въпреки многобройните конвенции, които се прилагат в тази сфера. Не виждам какъв е смисълът от много езичните формуляри, които са представени като най-голямо постижение. Те нямат никаква самостойна юридическа стойност, за голямо съжаление на докладчика. Ние всъщност сега, за да спасим позицията си, разчитаме на клаузата за преразглеждане и за допълни... на допълнително улесняване и упростяване в бъдеще. Всъщност е, борбата на тази администрация е да се бори с измамите, но тя ще бъде допълнително натоварена от този регламент е, при положение, че е поставена под ударите на бюджетните ограничения по искане на Европейския съюз. Всъщност, е, днес след ден констатираме, че Шенген е един опасен и безотговорен инструмент. Ние сме изправени пред безпредседентен миграционен натиск, а Европейският съюз всъщност показва, че това не го интересува и се занимава с поредната играчка. Благодаря. С това изчерпихме изказванията от името на политическите групи. Сега вече при следващите изказвания може да се задават въпроси с сини карти по един въпрос на оратор. Думата има господин Звиевка от НП. Благодаря, господин председателю. Госпожо комисар, дами и господа, за щастие има групи като Европа на свободата и а, Националния фронт в а, Европейския парламент, които се грижат за самоличността ни и за нашата сигурност. И за това да не допускаме никой да влиза в Европейския съюз, да останем затворени за другите, да се погрижим за това, защото ние знаем, че гражданите на Европа очакват нещо съвършено различно. Те са много удовлетворени от факта, че най-после парламентът и съветът приемат документи, които улесняват ежедневието им този регламент ще улесни живота на милиони граждани, които се предвижват в Европейския съюз. Тук не говорим за иммигранти, говорим за гражданите на Европейския съюз. Имайте това предвид. Този регламент несъмнено има приложно поле, което не ни удовлетворява. Приложното поле трябва да е по-широко, но трябва да започнем от някъде. И гражданите ще бъдат благодарни за всяка стъпка, която прави живота им по-лесен. Да няма нужда от превод, да не се заверяват документите и да не се налага а, да а, получават подписи, апостили в страните, в които пристигат. Така че тази първа стъпка ще ни даде възможност да улесним живота си в бъдеще, но държавите членки трябва ефективно да прилагат този регламент. Не бива да разхищаваме силите си и да сме готови да улесним живота на гражданите. Господин Коферат е следващия оратор, минута и половина. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, Усилията, положени от госпожа Дълво и от докладчиците в Сянка, доведоха до този отличен резултат. Мисля, че този регламент е една скромна стъпка в правилната посока. Той подкрепя принципа на свободно придвижване в Европейския съюз, а без този принцип Европейския съюз няма да може да се похвали с огромните възможности, които предлага. Сега европейските граждани ще могат да се придвижват още по-свободно в рамките на Съюза. Има две неща обаче, които трябва да бъдат приети много бързо. На първо място, много е важно държавите членки да разпространят информация за този регламент. Няма смисъл да се прави нещо подобно, ако хората не знаят за него. Просто ще изгубим цялата стойност на този регламент, ако това се случи. Този регламент трябва да се приложи много бързо. На второ място, нещо, което вече беше казано от няколко колеги, включително и от страна на господин Звевка, има допълнителни документи, които трябва да бъдат включени в приложеното поле, допълнителна информация. Тук имам предвид, например, документи свързани с бизнес, дипломите, удостоверенията за инвалидност, удостоверенията за издържани изпити за преминато обучение и така нататък. Всичко това ще улесни живота на гражданите. Благодаря господин Шкрипек за една минута. Аз винаги се радвам, когато се намаляват административните тежести за европейските граждани, но се страхувам, че е, новите предложения и дефиниции са неосъществими. Документите, засегнати от регламента, е, се отнасят преди всичко до семейството. Затова този акт не трябва да въвежда нови термини, нови определения. Например, е, е, терминът родителство би трябвало да се замени с по-точните термини майка и баща. Е, удостоверението за раждане означава акт за раждане, където имената на майката и бащата са неразделни и е, задължителни елементи. Всеки от нас е роден от майка и баща. Всяко общество знае, че за дете е необходим баща, необходима е и майка. Това е, е божествения принцип, установен за нашето общество. Благодаря е, колегата Мах за минута и 30 секунди. колегове, пани paní Юр... Благодаря, госпожи и господа, госпожа комисар Йорова. При никакви обстоятелства в този парламент не може да очакваме такова проекто предложение за регламент, иначе то се смята за прието и ще бъде гласувано само ако някой внесе предложение за отказ. Аз сега обаче няма да направя това, което бях решил да направя, да се противопоставя. Обещах на моите гласоподаватели, че ще гласувам срещу всички предложения, което ограничават свободите на гражданите, но аз не виждам такива ограничения в това предложение и смятам, че то е полезно. Ще обясня защо. В това предложение има въвеждане на единни документи, като документите за раждане, за браките и нататък. Нашите граждани желаят да се преместят да живеят в друга държава членка. Те не, те, няма да се налага да представят заверени документи за постели. Това ще улесни процедурата и няма да е необходимо държавите членки да заверяват тези документи. Това ще бъде едно опрос, един опростен преглед на тези документи, но нека да помислим за общото приложение на този документ. Това е един добър пример за междуправителствено сътрудничество защото това, могат да бъдат, това са действия, които могат да бъдат направени от нашите правителства. Не виждам следващия оратор в залата, така че преминаваме към следващия госпожа Кафман. Благодаря, господин председател. Регламента, който обсъждаме в момента, засяга милиони граждани. Това са хора, които не живеят в страната, в която са се родили, а в друга европейска държава членка. Мисля, че трябва да улесним правото на придвижване на всички европейски граждани. В някой етап от своя живот всеки един човек има нужда от подобни документи, независимо дали се опитва да получи някаква работа, дали иска да се ожени и така нататък. Тези документи е, до сега е, струваха много пари и отнемаха много време, за да бъдат получени. Сега е добре, че всичко това остава в миналото. Добре е, че ще премахнем изискването за постил, за да се е, гарантира автентичността на, на определен документ. Мисля, че този регламент трябва да бъде приложен на практика и подкрепям всички, които казаха, че трябва да отидем още по-далеч, защото не само физическите лица, но и юридическите Компаниите трябва да могат е, да се възползват е, от е, такива възможности. Между другото, комисията предвиждаше нещо подобно. Мисля, че приложното поле трябва да се разшири. Клаузата за преразглеждане е изключително важна. Трябва да може приложното поле да бъде разширено, както вече казах този регламент е добър, но е само първа стъпка в правилната посока. Мисля, че трябва в Европейския съюз да има едино третиране на всички публични документи. Благодаря. Госпожа Томашеч благодаря, господин председател. Свободата на движение на лицата е една от основните свободи в Европейския съюз. За да могат пълноценно да я упражняват гражданите, трябва да бъдат максимално премахнати административните бариери, които ги затрудняват при живота и работата в други държави членки. Е, комисията твърди, че се опитва да решава проблемите на безработицата чрез по-широко движение, но все още съм на мнение, че трябва максимално да улесним всеки, който иска да се придвижи в друга държава членка. Нито администрацията, нито политиката имат право да се бъркат на хората, когато вземат такива важни лични решения. Ние трябва тук да работим за много по-ефикасен обмен на данни между държавите членки, в името на улесняването на процедурите и гарантирането на пълноценно движ... свободно движение на гражданите. Благодаря. Има синя карта. Син картон с въпрос към госпожа Томашич. Госпожа Томашич, приемате ли да ви бъде зададен въпрос? Благодаря, господин председател. Драги колеги, съгласна съм че утвърждаването на свободното движение и неговото улесняване чрез упростяване изискванията за някои официални документи е един от начините да се улесни пътуването на европейските граждани. Не мислите ли обаче, че докато има пет държави членки, които не са членове на Шенгенското пространство, гражданите така или иначе ще имат проблеми със свободното си движение. Госпожо Томашич, бихте ли отговорили? Благодаря за зададения въпрос. Именно за това казах, че административните проблеми трябва да бъдат ликвидирани и че трябва много повече да работим а, за решаване на трудностите на унези, е, които искат да е, отидат в друга държава членка, но и за проблемите на унези, които искат да останат в собствените си държави членки. Трябва да им дадем този шанс. Благодаря, госпожа Комодини Какия. Благодаря, господин председател. Така се улеснява достъпа до услуги, преодоляват се административните формалности, които са един остарел механизъм. Говорим за цифровия единен пазар, а съветът като че ли не показва, че си дава сметка, че тези мерки подпомагат именно това, улесняването на придвижването на хората. Това, което аз питаме, защо този регламент се прилага само по отношение на гражданския статус на лицата, но не и образователния ценз, защото се изискват такива дипломи, за да могат да се учредят съответните а, дружества има изисквани процедури за допускане на тези дипломи, за професионална правоспособност. В резултат на всичко това задавам въпроса защо не се улеснява процедурата чрез представяне на тези дипломи в другите страни. Позицията на съвета не преодолява бюрократичните пречки в момента, в който Европейският съюз твърди, че економическия растеж осигурява заетост на гражданите и всъщност е стимул за дружествата да осъществяват трансгранична дейност. Тук имаме едно противоречие и този регламент не премахва ненужните пречки. Опростяването не означава несигурност, а точно обратното. Цифровите процедури ни позволяват да постигнем именно тази сигурност и ефективност. Благодаря. Думата има госпожа Регнер за минута и половина. Благодаря. Знаете ли колко е трудно за един австриец да се премести в друга държава членка? Ако един австриец, например, иска да получава пенсията си в Испания и да се премести в Испания, след като се пенсионира, той трябва да представи сертификат, че е жив. Това удостоверение трябва да бъде преведено и легализирано. Това отнема време и струва пари. Искаме да променим подобни практики в Обединена Европа. Регламента, който обсъждаме, ще улесни живота на хората в Европа. В дългосрочен план, мисля, че трябва да стигнем до общо европейски сертификати. Сега не сме стигнали още до там. Текста не е достатъчно амбициозен, както каза и докладчика, но е стъпка в правилната посока. Гражданите на Европейския съюз ще извлекат големи ползи от този регламент. Те няма да има нужда да получават апостил за различни видове удостоверения, като удостоверението за раждане или за смърт. Освен това, младите хора, когато искат да учат в друга държава, също трябва да бъдат улеснени. Ето защо е много важно да имаме и признаване на дипломите. Автоматично признаване. Не сме стигнали до там все още, но това е първа стъпка, която ще допринесе за интеграцията на Европа. Благодаря госпожа, господин Свобода за най-минута и половина. Доволте благодаря, господин председател, госпожо комисар, драги колеги. Най-напред бих желал да благодаря на госпожа Мадидало, докладчик в Комисията по правни въпроси и на всички останали, които сътрудничиха в работата по това досие. Благодаря на всички тях за положените усилия. Постигнатият компромис показва от какви възможности можем да се ползваме Зная, че достоверността на документите е основата за функционирането на всяко общество и неговата правосъдна система. Затова трябва много внимателно да обмисляме всяка стъпка, с която предизвикваме промяна в правилата. Гражданите обаче очакват повече от Европейския съюз, а не само бавна, постепенна хармонизация на нормите, особено в тази област. И за това изразявам съжаление, че държавите членки не проявиха по-силна воля да стигнат до там, докъдето комисията първоначално бе предложила. Надявам се, че постепенно не само ще ограничим осложненията за гражданите, а наистина ще изградим едно общо документно пространство, тъй като само това би имало реално отражение не само върху гражданите, но и върху предприемачите и ще ги убеди в това, че от Евро... Обединена Европа има някаква полза. Благодаря, господин Чаки. 10 millió uniós állampolgár él a szabad mozgás adta благодаря, господин Цедател. Действително трябва да се стимулира свободното движение на гражданите, когато отидат в друга държава членка, гражданите на Европейския съюз се сблъскват с непозната административна социална образователна система, като се опростяват процедурите за представяне на официалните документи се улеснява тяхното приемане в друга държава членка. Става дума преди всичко за документите за гражданско състояние. Приветствам инициативата, тъй като стотици хиляди документи от този вид се заверяват ежегодно. По този начин се увеличава доверието между държавите членки. Е, те взаимно си вярват до такава степен, че създават възможност за гражданите да не губят е, нито пари, нито време. Е, истинското постижение тук е въвеждането на многоезични формуляри. Аз наистина съм много удовлетворен от това постижение, тъй като се е, улеснява движението на е, хора и е, когато някой език се говори в съседна държава членка, без да е необходимо да се плаща за превод. За това съм много удовлетворен. Благодаря господин Буда за минута и половина. Благодаря, господин председателю, госпожа комисар и колеги. Искам също да поздравя докладчика и докладчиците в Сянка за този доклад Европа. Европейският съюз най-вече представлява свободно движение на хора, работна ръка и капитал дори и не всички държави членки да са част от шенгенския от Шенген, това представлява стъпка напред. Приемането през граница на официалните документи пряко ще повлияе на свободното движение на гражданите без необходимост допълнително да бъдат удостоверявани документи, когато гражданите напускат родните си страни. Многообразието трябва да намери израз и в сферата на бюрократичните изисквания. Трябва да преодолеем именно тази бюрокрация и многоязиковите бариери. Това е важна стъпка за по-нататъчната интеграция в Европа. Трябва постепенно да подходим към този процес, да започнем с едно по-тясно приложно поле, но по-късно в бъдеще би трябвало да разширим приложното поле. Не бива да забравяме обаче че има принцип за сигурност и правна сигурност, които са в основата на тези документи. Предложението а, всъщност е стъпка напред в свободното движение. Благодаря. Преминаваме към спонтанни изказвания от а, залата. Госпожа Тапаген. госпожо комисар, уважаеми колеги. Броя на европейците, които живеят, учат или работят в друга държава членка се увеличава. Предложението за упростяването на приемането на публични документи е изключително важно. Важно е за гражданите и за функционирането на единния пазар. Независимо дали говорим за туристи, за заети, които трябва да покажат кажат, че са си платили данъците е, или за студенти, които трябва да удостоверят, че са студенти. Бюрокрацията пречи на европейските свободи и ето защо предложението на комисията е една добра крачка напред, но не е достатъчна. Има изменения на парламента, които целят да се увеличи а, броя на документите, които ще се приемат автоматично от държавите членки. Е, има изменения, които са насочени към прехвърлянето на отговорности от, от гражданите към властите. Е, европейските граждани сега ще плащат по-малко за получаването на подобни документи. Аз приемам това решение. Е, мисля, че по този начин се увеличава доверието, тъй като имаме все повече граждани, които живеят в друга държава членка. Благодаря, господин Мария, за една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че говорим за оксиморон. В момента в много държави членки са суспендирали прилагането на шенгенските възможности. Говорим за улесняване на свободното движение на гражданите. Естествено, че техният живот трябва да бъде улесняван, но това ще направим като премахнем апостила. Това ще бъде стъпката, която ще улесни свободното движение трябва в приложното поле да бъдат наистина включени удостоверенията за инвалидност, но не бива да забравяме, че всичко това има и своя аспект, свързан с сигурността. Премахването на апостила е уместно, когато е, говорим за излизането на хора от е, Южна Европа също, които отиват в северните страни за да учат и да работят е, като учени. Това е, граничи с изтичане на мозъци. И за това би трябвало да имаме предвид цялата комплексност на материята, когато приемаме правила. Господин Хейс. Благодаря, господин председателю. Мисля, че това предложение е в полза на гражданите и на свободния пазар. Трябва да приветстваме тези многоязични типови документи. Това е прекрасен пример за това как Европейския съюз работи в името на обикновените граждани. Както казаха и другите, това е първи етап преминаване по-късно към актовете за раждане и образователни документи трябва да имаме предвид младите хора, когато става дума за превода на дипломи. Между 6 до 8% от гражданите на Европейския съюз пътуват и работят в друга държава членка. Имаме задължението тяхното пътуване в тези страни да бъде безпроблемно. За ирландците, които пътуват из Европейския съюз и се сблъскват с затрудненията по изискването на допълнителни документи, въвеждането на стандартните документи на няколко езика е много смислено. Но смятам, че трябва да подходим а, смело и да имаме големи амбиции за бъдещето. Така че това е първата, а не последната стъпка. Благодаря. Думата има сега господин е, Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че произнесохте моето име както трябва. Даже за, за италианците. Е, не е лесно. И така. koju imamo i zato snažno pozdravljam ovaj napor komisije да стандартизираме ключ... За съжаление не чуваме превод от харватски в момента. Естествено, е, казва господин Яковчеш, е, по този начин ще улесним живота на гражданите. В Харватия започна да функционира една система електронна по своя характер и тя би трябвало, или подобна е, на тази система би трябвало да бъде прията във всяка държави членки. Европейските граждани трябва да получават много лесно всички документи. Нека да започнем с тези предвидени тук в този регламент, но нека да не спираме само с тях. Нека да отидем още по-далеч, е, да признаем е, дипломите, всички документи, които се изискват за да се започне работа, въобще всичко, от което имат нужда гражданите. Нека да не спираме тук, да отидем още по-напред. Следващия вратор, господин Синадинос. Благодаря, господин председател. Да не съществува задължение за полагане на апостил и да се легализират някои документи, категорично ще намали бюрокрацията и значително ще улесни европейските граждани. Сега официалните документи могат да се получат бързо, бързо се удостоверява и тяхната автентичност. Това не би трябвало да бъде проблем, когато говорим за европейски граждани. Тази автентичност може лесно да се провери чрез нови технологии и държавите членки е, са длъжни да създават улеснения за своите граждани, като ги предпазват от е, излишното разходване на време и на средства за такива процедури. Но приложното поле на регламента е ограничено. Според мен то трябва да бъде разширено, но без да се поставя под заплаха сигурността и достоверността на документите. Благодаря. Последният ни оратор спонтанните изказвания господин Негреско. Ние трябва да улесняваме свободното движение на гражданите. Това е първата стъпка, която предприемаме с настоящия регламент, който ограничава броя на документите, нуждата от апостили по отношение на съдебните досиета. Въвеждането на многоязичните документи е полезно, но имам няколко критики. Защо този регламент не включва дипломите, документите за правоспособност, за инвалидност? студентите, предприемачите и хората с увреждане като че ли нямат право на свободно движение. Защо беше нужно толкова много време за да се пристъпи към приве прилагането на този регламент? Защо ни трябваха три години? Защо имаме допълнителни разходи за удостоверяване на тези документи? Живял съм в чужбина и съм се сблъсква с тези проблеми. Имаме 4 милиона румънци, които живеят в други страни. От тяхно име аз благодаря за регламента и се обръщам с молба към комисията да разшири обхвата. Благодаря. много. Комисарят Йорова, има думата да отговори на въпросите. Благодаря, господин председател, госпожи и господа. Компромиса, който постигнахте със съвета, ще доведе до осезаеми ползи за гражданите. Те вече няма да трябва да отделят много време и пари, за да гарантират, че публичните документи, издадени в тяхната държава членка, ще бъдат прияти в други държави членки. Е, искам и аз да потвърдя, че гледам на този регламент като една първа крачка е, по един много дълъг път. Справо изтъквате, че предстои още много работа. Госпожа Делво каза, че този маратон е, е започнал още преди 27 години. Още в миналото беше предвидено, да се намали бюрокрацията, да се намали административната тежест за тези граждани, които искат да работят и живеят в друга държава членка. Гражданите, които искат да се ползват а, от а, свободата на предвижване. Искам да кажа, че аз споделям това виждане. Е, ще използваме прегледа на този регламент, а, за да включим допълнителни неща в него. Много от вас пледираха за включване на документи, удостоверяващи професионална степен, инвалидност, документи, които са свързани с предприемачеството, с бизнеса и така нататък. В крайна сметка, дружествата също се ползват от свободата на предвижване в Европейския съюз. Предстои ни много работа. Аз ще чакам с нетърпение бъдещето бъдещото ни сътрудничество, бъдещата ни работа. Искам да ви благодаря за подкрепата за това предложение. Благодаря, казва председателя. Сега ще дам думата на докладчика госпожа Делво. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Най-напред бих желала да благодаря на всички докладчици в Сянка за тяхната подкрепа, както и за приноса им Искам а, да се извиня на господин Рапка и защото не успяхме а, да стигнем до нивото на неговия амбициозен доклад, а, за което имаше пълно мнозинство на първо четене. Аз повтарям, че става дума за скромна, наистина скромна, но пък конкретна стъпка, при която улесняваме европейските граждани. Второ, създаването на платформа за администрациите на държавите членки, е, която ще позволи пряко общуване между тях. Обратно наказаното от някои колеги е прекрасен инструмент за борба с измамата и е, много по-ефикасен инструмент е, от полагането на е, пости, на който също трябва да се проверява достоверността. И трето, Убедена съм, че този регламент е голяма крачка. Ще бъде голяма крачка, ако успее да повиши доверието между държавите членки. Ние имаме е, нужда от него, а и от това доверие, ако искаме да създадем единно европейско съдебно пространство и да създадем вся, всякакви улеснения за свободното движение на гражданите в Европейския съюз. И накрая, позволете ми, госпожо комисар, да изразя надеждата все пак, че скоро ще получим проект, който ще позволява не само приемането, но и признаването на издадени в друга държава членка официални документи. Благодаря. Благодаря, госпожо Мадо. Госпо... Благодаря, госпожо Дълво, и поздравления за работата, която сте извършили.